Дами и господа, е, позволете ми да ви прекъсна. Позволете ми да ви прекъсна. Тъй като е, трябва да започнем заседанието на нашата парламентарна комисия. Добър вечер. Добър вечер на всички колеги от комисия ИТРЕ. Това е нашата първа пълноценна среща. Тя е необичайна, защото това е изслушване. Изслушване на е, номиниран комисар. Е, първо искам да поздравя с добре души нашите е, колеги от комисия ИМКО и Транспорт, които участваха в изслушването на господин Антонио Таяни, бивш заместник председател на Европейската комисия е, през 2009 година. Е, искам да поздравя с добре дошли всички, които седят в тази зала, но искам е, особено сърдечно да поздравя господин Нели Ферочи, който е номиниран комисар за промишлеността и предприемачеството. Това е нещо много важно. Е, това е основната тема на дискусията днес. Промишленост и предприемачество. Това ще бъде основната тема на нашата дискусия. И в началото искам да поздравя колегите от Германия и от Холандия, разбира се. Е, е, вие чудесно представихте целия Европейски съюз. Е, така, след победата се почувствахме така чудесно. Well, uh, I would like to give you some най-напред в началото искам да направя няколко бележки. Първо, е, е, ние сме е, изцяло се съобразяваме с основните насоки за одобрение на състава на Европейската комисия. Парламента оценява всеки кандидат за комисар възоснова на общите познания, ангажимента към Европейския съюз и личната му независимост преценява се и познанието е, по съответното е, портфолио и уменията да общуват. Е, това са процедурни правила, най-важните от всички процедурни правила. И преди да се срещнем с господин Нели Ферочи, номиниран комисар, той отговори писменно на подготвителни въпроси на всички езици. Отговорите бяха раздадени на членовете на нашата комисия, е, както и на членовете на други парламентарни комисии. Искам да добавя, е, че графикът на нашата среща е много важен. От самото начало искам да дам думата на господин номинирания комисар, е, за встъпително слово, но е, то не бива да бъде по-дълго от 10 минути, е, ако обичате, господин посланник. Като това встъпление ще бъде последвано от около 35 минути въпроси, като трябва да помним, че ние посочваме господин Нели Ферочи е, за да взема длъжността само няколко месеца, тъй като новата Европейска комисия ще бъде назначена през есента. Е, така че това упростява нещата реално. Ситуацията ще бъде различна през септември или през октомври ако е, има изслушване тук в е, нашата комисия. Със сигурност знаем, че ще има 4 изслушвания. Е, така, в началото 35 минути, като в началото ще има изказване от един представител от всяка политическа група в Европейския парламент. Тоест, ОС, ръководителите на 8 политически групи ще се изкажат в нашата парламентарна комисия и ще спазваме принципа на пинг-понга, т.е. кратки въпроси и незабавно след това отговора на господин посланника. Като общо въпросът на всеки член на комисията и отговора не трябва да превишават 3 минути. С други думи, въпросът трае една минута, а отговорът две минути. А ако а ако зададете въпроса си за още по-кратко време, ще остане повече време за господин посланника, за да отговори на въпроса ви. А ако имаме достатъчно време, може да добавим два допълнителни въпроса. Искам да кажа, че Колегите от Комисията околна среда, имко и транспорт е, този път е, няма да ви е, моля да задавате въпроси на номинирания комисар. При обичайната процедура през септември или октомври, тогава ще има повече време за вас, както стана при е, изслушването е, на председателя на Европейската комисия господин Таяни при изслушването му през септември 2009 година. И в е, края на заседанието номинирания комисар ще има възможност да направи кратко заключително изказване. Искам да помоля новите членове на нашата парламентарна комисия е, да не говорят прекалено бързо, тъй като всички изказвания ще се превеждат на всички езици, така че ако говорите прекалено бързо, ще бъде невъзможно за нашите преводачи, е, които седят е, около нас, да се свършат работата както трябва. Затова, моля, не бъдете прекалено бързи. Разбирам, че нещата са ясни за вас, скъпи приятели. И така, господин номинирния комисар, заповядайте, имате думата. Президенте на комисионе, оноревали депутати. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати, първо Искам да ви пожелая всичко най-добро във вашата работа, като си имам предвид, че предстоящ законодателен период е отрешаващо значение за бъдещето на Европейския съюз. Ангажиментите на Европейския съюз бяха като водеща светлина в моята кариера. Аз съм бил представител на нашето правителство, качеството си на постоянен представител на представителството на Италия в Европейския съюз. В това изслушване е, участвам в качеството си на кандидат-комисар, е, който да отговаря за промишлеността и предприятията. Е, наясно съм какви са задачите, свързани с този пост и съм наясно каква е моята отговорност към Европейския парламент. Искам да ви уверя, че ще съм на ваше разположение, ако моята кандидатура бъде потвърдена и ще работя за това нашето сътрудничество да протича в дух на прозрачност. Ще се опитам да работя в дух на колегиалност, по същия начин, по който е работил с вас и колегата Таяни. Искам да му благодаря за неговите постижения, качеството му на заместник-председател на Европейската комисия. Кризата засегна реалната економика сериозно. Много работни места бяха изгубени. 300 милиарда евро инвестиции също. За да се гарантират държавните средства, беше необходимо консолидиране на бюджетите и стабилизиране на разходите, но това имаше въздействие върху реалната економика. Европейският съюз постави акцента върху увеличаването на растежа, създаването на работни места и стимулиране на предприемачеството. Това може да се използва като водещ принцип в промишлеността. Европейската промишленост а може да допринесе за създаването на устойчив растеж и работни места. Има амбициозна програма, която има за цел увеличаване на конкурентоспособността и не трябва отделните държави членки да са в конкуренция, те трябва да работят съвместно. Европа има нова ориентация, свързана с реалната економика. Има постигнат консенсус за това, че е добре да се определят приоритетите на Европейския съюз. До сега се поставяше акцент върху балансирания бюджет. Макроекономическите аспекти не бяха взети толкова насериозно, а това е важно, защото трябва да се вземат преди предприятията, които наистина а, участват активно в реалната економика. промишлеността е от изключително важно значение и е единственият двигател или един от е, най-важният двигател за създаване на растещи работни места е, Европейската комисия започна ам, един нов подход от януари, ам, подход, който беше подкрепен от Европейския съвет и беше иницииран от ам, Европейския парламент господин Бютикофер. Има изисквания, поставени на комисията за изготвяне на конкретни мерки на пътна карта, която ще даде възможност да, се изготвят нови предложения. Новата комисия от 2015 година ще се заеме с изготвянето на такава стратегия, но а, настоящата колегия може да започне вече с подготвителните работи. Европейският парламент а, а, е необходимо да вземе участие в този процес. Съгласно предложенията на Европейския е, съвет, стратегията ще се обедини около 4 оси достъп до пазара, е, се има се предвътрешния пазар и международните пазари. Посочва се, че въпреки постигнатия напредък, вътрешния пазар все още не е, е довършен изцяло необходимо да се преодолеят последните пречки, които съществуват и да се насърчи растежа и предприемачеството. Необходимо е да се ам, разширят европейските пазари и да ам, обединят и ам, международните пазари. В момента се преговарят а, споразумения с а, търговски партньори извън Европейския съюз. Необходимо да се използва тази възможност, за да се даде възможност а, за достъп на европейските предприятия до други международни пазари. Те интересите трябва да бъдат защитени. Втората ос е свързана с достъпа до ресурсите. Комисията а, възнамерява да предостави на европейските предприятия инструменти, с които да имат по-лесен достъп до кредитиране. Програмата Косме и Европа 2020 са някои от инструментите. А, необходимо е да се осигури лесен достъп и до ам, природните ресурси и до енерги, енергоисточници. На следващо място важен аспект е енергетиката – Комисията иска да работи е, на в различни посоки, така че да бъде засилена европейската промишленост, като се засили европейският е, пазар, е, да се увеличи енергийната ефективност и да се намали зависимостта от външни доставчици на енергия. Освен това, комисията иска да създаде съответните правомощия, така че програмата Е разъм за млади предприемачи а, да бъде изпълнявана ефективно. Освен това, а, да се въведе и в повече държави членки а, дуалната образователна система, която ще съществува в някои от държавите членки. Необходимо е да се предприемат различни инициативи, свързани с засилване на конкурентоспособността. Такива инициативи вече се провеждат а, в някои държавите членки. Стратегията до 2020 година също е важна. Друг аспект е свързан с ключовите технологии. Съвместно с, с зелените енергии в бъдеще. Те ще, ще вземат централно място в увеличаване на конкурентоспособността. 100 милиарда евро са предвидени за европейските региони, за да им се даде възможност а, да създадат иновации. А, третата ос е много важна. Тя е свързана с качеството на ам, регулирането. Комисията вече е започнала действия в, рамка, в рамките на ам, РИФИТ. В моят ограничен мандат ще се погрижа за това да бъдат предоставени необходимите инструменти, така че да се намали администрацията и бюрокр... бюрокрацията. Ще заложа на оценки на въздействието. Необходимо да се проведе и а, оценка на въздействието а, на а, проекти за а, малките и средни предприятия. Необходимо е да се направи оценка на разпоредбите не само на европейско, но на национално ниво. С а, така спонатите инструменти целта е а, да бъдат рационализирани действията и да ни се даде възможност да се гарантира конкурентоспособността и да се гарантира, че целите ще се изпълняват систематично в рамките на европейското регулиране. Има друга стратегия за засилване на промишлеността в Европа. Тази стратегия трябва да е всеобхватна, тъй като промишлеността осигурява 80% от работните места в Европейския съюз. Европейските а, е, разпоредби трябва да бъдат взети предвид, да се предоставят съответните инструменти, за да бъдат а, е, е, подкрепени малките и средни предприятия и да им се предоставят съответните средства на разположение. А, на тези теми мога да се спра в по-големи подробности, когато а, бъдат зададени въпроси с изпълнението на въпросните две програми. Нещо друго свързано с МСП. Искам да напомня, че а, комисията иска да се сложи акцент върху законодателство за малкия бизнес или пакета за малкия бизнес, да се даде възможност на бъдещи развитие в тази област. Благодаря. Искам да ви помоля да приключите, казва председателя. А съвсем накратко искам да припомня, че е, комисията е изготвя бюджет е, за структурно слаби сектори, машиностроене, автомобилостроене и така нататък. Трябва да се оцени значението на проектите, които са изпълнени в рамките на проектите, изнете в рамките на програмите Коперника и Галилей. Господин председателю, искам да подчертая, че вследствие на економическата криза гражданите са се отдалечили от Европейския а, съюз. Това е нещо, което трябва да бъде взето предвид. И, трябва да направим всичко, за да а, получим а, подкрепата на гражданите за европейските проекти, които се изпълняват. Е, в нашата програма за промишлеността трябва да се вземат е, предвид растежа и работните места и така, че се доближим повече до гражданите. Искам тези цели е, да бъдат в центъра на моята програма, ако бъда избран като комисар. Благодаря ви. На ваше разположение съм за по-нататъчни въпроси. Въпроси от координаторите. Колегата Каренш, 3 минути. Но ако може да го сведете до една минута въпроса си, ще бъде чудесно. Благодаря ви. Няма съмнение до каква степен сте ангажиран с европейската идея. Но в тази комисия основната ключова дума е конкурентоспособност как Европа може да възвърне своята конкурентоспособност. Като комисар, който ще поеме штафетата от господин Таяни, вие ще разполагате с няколко месеца, за да продължите по същия начин или за да внесете някаква промяна, да предложите нови идеи. Бих искал да коментирате следното. Как ще работите с колегите ви в комисията по отношение на конкурентоспособността в две области? Първо, в областта на енергетиката. Вие също я упоменахте. Необходимо е да се повиши енергийната ефективност, е, европейската търговия с емисии – вие как смятате да балансирате разходите и конкурентоспособността от една страна, а от друга енергийната ефективност? Отговор. Осъзнавам краткото време а, за работа, което ми остава и възнамерявам да работя а, по същия начин, по който и моя предшественик. Конкурентоспособността ще бъде основния фактор, който ще вдъхновява работата ми като комисар. Ще се поставя две задачи. Първата вече я описах. Изготвяне на пътна карта, която ще бъде представена на парламента и на съвета от следващия комисар. Ще работя в някои приоритетни области. Сред тях основно място ще има достъпа до ресурси за малките и средни предприятия най-вече. Когато казвам достъп до ресурси, имам предвид достъп до суровини и достъп до електроенергия на устойчива цена. Задачата ни няма да е лесна. Тя ще бъде а, за целия колегиум в комисията – но конкурентоспособността като компонент ще бъде в енергийната ефективност. Вие упоменахте редица фактори, които в крайна сметка могат да се отразят на разходите за европейските предприятия. Упоменахте европейската схема за търговия с емисии. Сега комисията предложи, а съвета предложи да се запази режима за въглеводорода. Мисля, че това е конкретен първи отговор на вашето опасение. Председателят прекъсва. Още две-три изречения, за да завършите, ако желаете. Исках да кажа, че това е част от по-широка програма на комисията, в която се включва енергийната сигурност, енергийната ефективност. Скоро комисията ще представи нови цели, базирани на оценката за прилагането в изпълнение на директивата. И мисля, че всички ние, ще се опитаме да направим всичко, за да гарантираме конкурентоспособност, като вземем предвид и енергийния фактор. Ника. Колега Ника, представител на социалистите и демократите господин номиниран комисар, е, ясно е, е че ви остава малко време. Е, едва ли ще можете да предложите някакви съществени политически инициативи. Независимо от това обаче е важно прилагането на настоящото законодателство да продължи. Е, бихте ли ни казали в по-големи подробности какви ще бъдат е, вашите приоритети? Е, изобщо обсъждали ли сте ги вече с вашия предшественик? Обсъждали ли сте върху какво точно трябва да се спрете и бихте ли ни казали кои ще бъдат те? Yes, uh, the... Да. Първия ангажимент, който аз поемам за тази част от мандата е да започна преглед с, с, с законодателите по всичко, което в момента се обсъжда в парламента и в съвета три законодателни мерки, е, които вече бяха предмет е, на анализ в съвета и в Европейския парламент. Е, първо пакета по наблюдението на пазара и безопасността на продуктите. Второ, регламентите за автомобилна регистрация и Третата, наречена като ЕКО, е, това са законодателни предложения, които се надявам да бъдат прияти преди края на мандата на настоящата комисия. Е, е, водените разговори с господин Таяни, който е заместник-председател на Европейската комисия по настоящем, искам да ви кажа, че ние сме ги обсъждали подробно и всичко, което съм казал до сега, и всичко, което той каза в е, отговор на следващия ви въпрос е, че беше проверено от него самия, а също така и от генерална дирекция е, предприятие, с която работим близко сътрудничество. Председателят, благодаря ви, господин посланник. Е, сега давам думата на представителя на Марик Юзе Грубарчик, представител на консерваторите и реформаторите. Благодаря ви много. Искам да говоря народния си език. Okay. Pierwsze pytanie, które chciałem zadać oczywiście до... Първи въпрос. Високата цена на енергията – непременно е, трябва да бъде свалена цената на енергията. Защо? Защото европейските предприятия изчезват в автомобилостроението, в е, миннодобивната промишленост, поради високите цени на енергията. Втори въпрос. Е, вече стана въпрос за оценката на въздействието. От години наред знаем, е, че тази оценка на въздействието се отразява отрицателно на малките и средни предприятия, особено е, поради регламентите, които проистичат от тази оценка на въздействието. Възнамерявате ли да предприемете каквото и да било, е, за да отстраните този отрицателен товар върху малките средни предприятия по време на времето, което ви е отредено, господин комисар? Е, отговор. Е, цената на енергията, както и отражението и върху производството, което потребява много енергия. Аз вече казах, че е, режимът, който е в действие сега, ще бъде запазен и за в бъдеще. Това е полезно за производството, особено там, където има високо потребление на енергия. Имам предвид в Европа. Това означава, че предвид вероятното одобрение на нови цели за емисии на газове, които предизвикват парников ефект, което ще стане през следващото заседание на съвета през октомври. Остават цели отрасли, които остават в страни е, това е много важно. Е, доколкото аз бих поел личен ангажимент и службите, които ръководя, мога да ви кажа, че ние ще работим по подготовката на е, законодателството, което ще бъде необходимо, за да се приложат новите цели за емисии на въглероден двуокис, за да се избегне излишното бреме, излишните разходи за европейското производство. Разбира се, че ще има е, цели за намаление на въглеродния двокис, е, които са били одобрени. Е, колкото до оценката на въздействието, което да не води до допълнително бреме за малките средни предприятия, ние ще използваме в максимална степен на инструментите, които в момента съществуват, като сме готови в контекста на ревизията на акта за малки и средни предприятия, за което съобщих, когато говорих за документа, който ще бъде обект на публична консултация, но това е работа на следващата комисия. Следващата комисия може да предложи законодателство за прилагане на специфични цели за намаляване на разходите за малките и средни предприятия, да се съкратят сроковете за издаване на разрешения. Председателя, благодаря ви много, господин посланник. Съжалявам, че ви прекъсвам. Е, Дер Паркър, либерали. Um, Два въпроса, господин Ферочи. Следващия месец, следващите години ще се занимаваме с привеждането в изпълнение и конкурентоспособността. За да може да се справите с задачата на предшественика си, ще се нуждаете от помощта на държавите членки. Те трябва да извършат структурните си реформи в рамките на европейския семестър, растежа и така нататък. Какво възнамерявате да направите през следващите месеци, за да гарантирате, че ам, а, привеждането в изпълнение, което към момента е към 20% ще се увеличи и какво ще направите за да подготвите държавите членки за следващия цикъл? На следващо място, иновациите. В Европа много малки и средни предприятия действат в фармацевтичната индустрия, те имат затруднения днес, имаме и застаряване на населението. Как възнамерявате да подкрепите иновациите в малките и средни предприятия? Ще поискате ли държавите членки да използват бюджета за здравеопазване, за да доведа, създадат повече растеж? Отговор. Напълно осъзнавам а, ролята на държавите членки. Те а, ще играят а, голяма роля а, в оздравяването а, и това има значение за малките и средни предприятия. Аз подкрепям идеята ви, а именно макроекономиката трябва да бъде включена в по-голяма степен в европейския семестър и в специфичните за държави препоръки. Това, което мога да изпратя като послание към а, моя последовател, би а, било следното, защото смятам, че ще се нуждаем от повече време, а, за да можем да приведем нещата в изпълнение. Подкрепата за малки и средни предприятия е необходима, за да се насърчат иновациите. В това отношение имаме много а, инструменти. Вече упоменах програмата Косме. Косме е нов инструмент, надяваме се да има успех и тя е на разположение основно на малките и средни предприятия. Тя може да бъде използвана и за стимулиране на иновациите. Не трябва да забравяме и Хоризонт 2020, който е новата рамкова програма за научна и развойна дейност. Това е програма, която трябва да запълни пропуските между научната и развойна дейност и производството, така че можем да използваме програмата за стимулиране на новаторството. Благодаря ви. Следващ въпрос от колегата Силикиотис от ГУЕ. Speaking... Господин председател, аз също ще говоря народния си език на гръцки. Господин Ферочи, Кризата избухна през 2008 година. Междувременно бяха приети различни мерки в подкрепа на банковия сектор. Това обаче не се отнася нито за промишлеността, нито за реалната економика, нито за малките средни предприятия. Чух какво казахте, но не чувам да предлагате нов подход, а именно инициативи, някаква рамка за програми за подкрепа и най-вече упростяване на процедурата за финансиране на малки и средни предприятия. Втори въпрос като е, председател на института в Рим за международни дела, знам, е, че е, вие проявявате интерес към типово споразумение. Е, бихте ли ни казали кои са основните отрицателни последици за малките и средни предприятия след подписването на това споразумение? Е, е, какво може да се направи, за да не се влушат условията на труд и да не се намали възнаграждението на работниците? Извинете, за кое споразумение говорихте на края на изказването си? DGIT споразумение. Well, um, well, thank you for... А, да, благодаря ви. Благодаря ви е, за това, че споменавате, че съм бил е, председател на директор на Института за международни отношения, но е, подадох оставка, когато бях посочен за временен комисар от моето правителство, така че вече не съм председател на този институт. Сега вие казвате прекалено голямо внимание за банките и твърде малко внимание за реалната економика. Това е обект на основната критика но е, все пак има нещо важно, което трябва да ви кажа. Е, е, Банковия съюз се създава за да се отпускат кредити и за малки и средни предприятия. Има обаче специфични инструменти в рамките на Косме. Е, това е нова програма, която е предназначена за подкрепа на малки и средни предприятия. Общо има 140 е, милиона евро, е, милиони 400 хиляди евро по тази програма, за да се улесняват банките за отпускане на средства за малки и средни предприятия. Сумата не е огромна, но все пак е ясен знак за желанието на Европейския съюз да подкрепа подкрепя малки и средни предприятия, конкретно чрез тази програма. Е, сега, е, ТТИ дава възможност за отваряне на пазарите и изобщо за условия на пазара, които са благоприятни за малките и средни предприятия. Има много трудности, преговорите са трудни, аз съзнавам това, но задачата ми, докато трае мандата ми, ще бъде да бъда бдителен, за да се избегне по време на преговорите да се вземат решения, които да навредят в частност безопасност на малките и средни предприятия. Е, председателя, благодаря господин посланник. Е, следващия въпрос от името на зелените. Господин Бутикофер, благодаря господин председателю. Добре дошъл господин посланник тук сред нас. Зарадва се като чух това, което казахте, че според вас устойчивостта и ам, конкурентоспособността не си противостоят. Те трябва да се допълват. В този контекст искам да разбера от вас какво ще направите в краткосрочен план, така че да насърчите две две ем, допълващи се а, стратегии за ефективност на разходите и за ефективност използване на ресурсите. Какво може да се направи в краткосрочен план, план, така че да се създадат инвестиции? Има ясни послания, които изпратиха гражданите към нашия парламент по време на последните избори, а именно, че е необходимо да се въведат промени. Политиките не трябва да бъдат свързани с економии, а трябва да са свързани с инвестиции. В краткосрочен план какво можем да направим? И на следващо място, много хора в тази комисия смятат, че в бъдещето иновациите, които са иновации, които са важни за инвестициите, трябва да са свързани с а, поемане на отговорност от страна на, на, на вашата генерална дирекция от ГД предприятия. Ще работите ли в тази насока това да се случи по време на следващия законодателен период? По, по първият ви въпрос. Вие споменахте един пример, който е много показателен а, има цели за постигане на енергийна ефективност и тези цели ще бъдат очертани а, много скоро. Комисията работи по изготвянето на предложение. Необходимо е да се а, съчетаят устойчивостта и конкурентоспособността. Има набор от мерки, които могат да доведат до създаването на работни места, могат да доведат до намаляване на разходите и могат да стимулират иновациите. Имам, имам предвид тук най-вече строителния сектор сектори. В същото време ще се допринесе за намаляването на енергийната зависимост. Това е един типичен пример за това, че когато мерките се прилагат както трябва, могат да се комбинират тези два аспекта устойчивост и конкурентоспособност. Аз ще имам а, скромни а, отговорности, така да се каже, през този период, но а, трябва да се работи за насърчаване на а, заетостта и а, растежа. В рамките на моите правомощия ще работя за успешното изпълнение на програмата Косме. А, ние, разбира се, ще бъдем ограничени а, от времето, но разбира се, ще работим за това да се увеличават инвестициите а, от МСП. Ще увеличим, извинете, ще улесним достъпа до кредитирането, ще дадем възможност да се увеличат инвестициите, да могат да се увеличи палитрата от действия на малките и средни предприятия и по този начин ще допринесем за постигнато на тази цел, свързана с увеличаването на инвестициите в България. До известна, вре, до известна степен ние вече упражняваме част от правомощията, свързани с изпълнението на програмата Европа 2020. Има някои елементи, някои въпроси, които ще бъдат решени от следващата комисия, от следващата колегия. Разбира се, ние ще изготвим някои препоръч, препоръки, но това е единство, което ще можем да направим. И аз качеството си на комисар. От името на ФДД колегата Борели. Uh, Благодаря. Ще говоря на италиански. За да може да се излезе, от настоящата криза, първо трябва да бъдат обхванати нови сектори. Вие, е, не споменахте нищо за изследванията и за образованието. Какви действия предвиждате? На второ място, растеж или разрастването на предприятията и назначаването на нов персонал. Необходимо е да се засили сътрудничество между университетите и предприятията. Какво мислите по този въпрос? Да, аз съм съгласен с вас и образованието и научно-следователската дейност са взаимно свързани рамковите програми, като тази Хоризонт 2020, предвиждат финансиране в размер на 80 милиона евро. Това е значителна сума, като я сравним с това, което ам, беше предвидено в предишните финансови рамки. Половината от тези 80 милиона евро се, пред, се предвижат за научно-изследователските дейности, свързани с иновациите. Е, това е въпрос, по който всички сме на едно мнение и това е една цел, е, която ще преследва не само тази комисия, но и следващата. Необходимо е да се използва инструмента, е, свързан с програмата Хоризонт 2020 от името на независимите. Благодаря ви, господин председател. Стъпителните ви слова бяха наистина чудесни и е, бих искал да ви поздравя. Бих искал да чуя мнението ви за микропредприятията. Те стават все по-многобройни. Големите предприятия имат по-добър достъп до финансиране, но малките предприятия не разполагат с необходимата информация, за тях административната тежест е голяма и е трудно а, да се разбере какво предвижда за тях европейското законодателство. Вие какво възнамерявате да направите, за да подпомогнете малките предприятия? Вие а, казахте, Доброто качество е като това на киселото мляко. Имаме мрежа от европейски предприятия. си сътрудничат с местните общности, така че имаме мрежи, които играят ключово значение и дават възможност на малките предприятия да получат необходимата информация не само относно европейските средства, но и относно възможностите за сътрудничество. Ще се опитаме да улесним работата на малките и средни предприятия. Както и вие упоменахте, потвърждавам, възнамеряваме да започнем а, публично допитване във връзка с прилагането на а, законодателния акт за малките предприятия. Комисията ще публикува документ, който ще постави началото на публичното допитване. Благодаря ви. Допълнително ще а, чуем двама колеги от НП. Първо господин Рубик. Е, благодаря, господин председателю. Има един, имам един въпрос, е свързан с е, телекомуникационната индустрия. Тези 20%, е, които са свързани с реиндустриализацията и как смятате, че може да се предостави достъп на малки средни предприятия в тази насока? А, знаете, че до сега няма наистина някаква конкуренция между отделните държави членки в този а, сектор и този сектор е доста изолиран. Какво смятате да предприемете? Рубик, you know, I... Господин Руби, както знаете, аз не съм а, пряко отговорен за сектора на далеко съобщенията. Това е в ресора на друг комисар, но аз съм наясно с важността на електронния дневен ред и с важността на електронния вътрешен пазар. Наясно съм с въпроса с конкурент конкуренцията в този е, сектор. Е, ще е, работя за това тази цел да бъде включена в програмата на тази комисия и по възможност в програмата на следващата комисия. Сега мога да ви дам един пример свързан с едно скорошно решение, което беше пред от комисията и одобрено от съвета и парламента, решение за намаляване на цените на роуминга. Това е пример за това до каква степен една инициатива, която имаше за цел да регламентира далеко съобщенията, има положителен а, ефект върху а, конкуренцията между европейските предприятия. И за предприятията това е плюс, както и за отделните потребители. Има връзка, която трябва да бъде взета предвид и да бъде включен в целите на Европейската комисия. Госпожа Комполоначо ли, имате думата. Трябва да направим нещо в нашата комисия, защото късно ви даваме думата. Моля, имате думата. Благодаря ви благодаря ви за това, че съзнавате за това как се чувстват гражданите на Европейския съюз, че Европейския съюз е надалече. Искам да задам по-подробен въпрос за предприемачеството, за малките предприятия. Те чувстват ли, че Европейския съюз прави каквото трябва да се прави? Ние загубихме 3 милиона и половина в производството а вие казахте, че е, ще бъдат създадени е, 80% работни места в малките средни предприятия. Е, много често обаче те не получават необходимите средства. Е, чувам, че е, няма ангажимент от страна на партньорите е, спрямо малките и средни предприятия, поне до сега. Е, за тези няколко месеца, когато ще работите, ще влезете ли в връзка с организации на малки и средни предприятия, за да почувствате, че Европейската комисия прави важни неща за това? Е, освен това, как ще улесните интернационализирането на малките предприятия? Те Чувстват ли се партньори е, в тези проекти? Е, има 80 милиона. Получават ли малките средни предприятия нещо от тях? Е, комуникацията ли е важна само? Аз съм съгласна с вас, че понякога, както вече казах, в отговор на предишен въпрос – малките средни предприятия не получават достатъчно информация за това какво прави Европейския съюз, особено по отношение на финансирането. Така че има е, поле за подобряване на информацията, която комисията предоставя на малките средни предприятия. Ние се опитваме да го оправим, особено чрез мрежата на европейските предприятия, е, но има и е, друго средство, което е създадено наскоро, и което е ефективно, това са пратеници на малките средни предприятия. Това са представители на правителствата, които са в близък контакт с моите служби, с моята генерална дирекция, като целта е Европейската комисия да чува какво е най-необходимо според малките и средни предприятия, какво искат те от Европейската комисия? да бъдем колкото се може по-близо до малките средни предприятия, за да чуем техните оплаквания, техните жалби и техните безпокойства. Интернационализиране, да, ще направим нещо, нещо повече, особено използвайки е, средствата по е, проекта Косме. Е, по тези 3,5 милиарда, които са на лице за цялата програма и които са предназначени основно за малките средни предприятия, 900 милиона а, а, които а, до които няма достъп за пряко финансиране, но те ще бъдат използвани за интернационализиране на малки и средни предприятия. Yes, Благодаря, господин председател. Бих искала да запитам нещо за малките и средни предприятия. Както поменахте господин посланник, малките и средни предприятия са ни необходими за растежа в Европа. Европейската комисия обаче често бива критикувана за това, че изготвя законодателството в защита на интересите на големите компании. А за малките и средни предприятия е все по-трудно да се справят с увеличаващото се законодателство и с увеличаващото се административно бреме. Това накърнява европейската конкурентоспособност. Бих искала да ви попитам, как възнамерявате да разрешите този проблем? Считате ли, че прекаленото законодателство е проблем за малките предприятия? Вие какво бихте направили в качеството си на комисар? Отговор. Да, осъзнавам, че това е проблем. Той е взет предвид от Европейската комисия упоменах вече една програма, която има за цел да позволи на Европейската комисия да преразгледа вече съществуващото законодателство, за да може да се намали административното бреме за предприятията, в частност за малките и средни предприятия. Защото тези предприятия поради своя размер понасят най-големия товар от прекомерното законодателство. при изготвянето на ново законодателство внимателно ще преценим последиците от съответния законодателен акт, както и разходите, до които то ще доведе за малките и средни предприятия. Ще преразгледаме и вече съществуващото законодателство, за да може то а, да е по-лесно приложимо от малките и средни предприятия. Позволете ми да дам един пример за един спорен законодателен акт – а, поради а, своята прекомерна бюрократичност. Регламента РИЧ за а, химическите продукти. Доказа се, че този регламент налага прекомерна тежест за малките и средни предприятия и за това вече сме започнали частично преразглеждане на въпросния регламент, за да може да се намалят разходите за регистриране на някои продукти за малките и средни предприятия. Това е просто един пример от това, което можем да направим, за да намалим товара на вече съществуващото законодателство върху малките и средни предприятия. Това е в моята програма и най-вероятно ще бъде в програмата на бъдещия комисар. Благодаря. Последен въпрос от господин Фамонато. Grazie Presidente, è un piacere caro ambasciatore Fernando. Благодаря господин председателю. Много се радвам, че господин посланникът Нели Фераджо е тук сред нас и той беше посланник на последното представителство в Италия и се надявам, че за 4 месеца ще може да постигне успех в качеството си на комисар. През последните години ем, заложихме нови измерения. Европейският съюз е на второ място по в 11%, но стамонодобива е намалял с 27% след кризата в сравнение с периода преди кризата. 300 000 работни места са загубени в бъдеще се очертава висока конкуренция от трети страни и третите страни ще бъдат облагодателствани, особено Китай трябва да се вземе предвид, че търсенето ще намалее, че по-скоро търсенето ще увеличи, защото нужите от метал се увеличават. Трябва да видим какво ще се предприеме и вие в частност, какво може да предприемете, за да преодолеете тези затруднения в ам, стоманодобивната промишленост. Благодаря. Комисията вече е предприела действия в стоманодобивния сектор. Предприяти са мерки, за да се окаже съдействие този сектор беше поставен под много голям натиск вследствие на конкуренция от трети страни, където разходите са много по-низки. От плана за действие мога да спомена някои аспекти. Един много важен фактор е свързан с това предложението да остане непроменено предложението е свързано с изтичането и улавянето на въглероден на, на въглерод. Това предложение е много важно за стоманодобивната промишленост. Много е направено за да се намалят разходите в стоманодобивния сектор. Използва се средства от програмата Европа 2020 година, за да се насърчат иновациите в сектора и а, производствения процес на стомана да бъде рационализиран, а, да има повече иновации и следствие на това да се намалят разходите. В международен мащаб работим за това а, да се създадат а, еднакви а, критерии, предвижат се и инструменти, а, за защита на търговията. Те също ам, ще помогнат за премахване на препятствията пред износа. Благодаря ви, господин ам, посланник. Уила Стримт Лайв. А, на, на интернет страницата, ам, там където се излъчва ам, изслушването. Постоянно получаваме коментари, има много активно участие. Ако обичате, заключителни слова. Мога да съм много кратък. Благодаря ви, благодаря на всички вас за а, вашите въпроси. Много внимателно се слушах във вашите коментари а, и те а, дадоха израз на вашите безпокойства. Ако бъде избран, ще взема предвид а, това, което казахте. Нека а, да повторя нещо, което казах и в уводните си слова, че аз съм на ваше разположение. Ам, на ваше разположение съм. А, за да можем да водим един много конструктивен диалог. Парламентът може да допринесе за възраждането на европейската промишленост и това е нещо много важно. В доклада на Бутикофер беше споменато, че този принос ще изисква и участието на комисията и ние ще направим каквото можем. Благодаря ви. Искам да ви благодаря още веднъж. Искам да благодаря на всички колеги от трите парламентарни комисии, които бяха тук с нас, колегите от ИМКО, ЕНВИ и от Комисията по транспорта. През септември или октомври ще се ще проведем подобно изслушване. Благодаря на колегите от ИТРА за техните въпроси. Господин посланик, посланик, искам да ви благодаря за това, че ни отделихте време. Благодаря ви за вашите отговори. Очевидно е, че вие работите в много тясно сътрудничество с господин Таяни и това може да е от помощ за всички нас. 10 минути почивка и след това ще има заседание на координаторите. След това искам да кажа, че следващата седмица в Брюксел ще се срещнем отново и ще проведем второто наброй заседание на цялата парламентарна комисия. Благодаря ви.